el señor presidente. Председателят. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Abrimos la sesión. Добър ден, госпожи и господа, колеги, приятели. Откривам отново заседанието. Раздаден е протоколът от заседанието на 18 януари. Имате ли бележки или